призова да се погрижите за отстраняване на каквато и да било дискриминация, за да може всеки от нас да получи хубава новина. Мадам Пападопулов. Госпожа Пападопулов. Πρόεδρε, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, υπο...